president. Председателката. Добро утро, колеги! Откривам заседанието. Първата точка в дневния ред е изявление на съвета и на комисията за реформа на политиката на Съюза в областта на обежището и миграцията с оглед на продължаващата хуманитарна криза в Средиземноморието и Африка. Започваме разискванията. Давам думата на госпожа Чиот от името на съвета. Добре дошла, имате думата, госпожо. Президент. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, положението с миграцията в Средиземноморието значително се подобри през изминалите години, що се отнася до броя на новопристигналите. През 2018 около 150 хиляди незаконно новопристигнали бяха регистрирани на външните ни граници в Средиземноморието. Това съответства на 25% от броя за 2017 година и представлява най-низкия брой новопристигнали от 5 години насам. През 2018 година броят на новопристигналите бе с 92% по-нисък от броя им когато кризата достигна връхната си точка през 2015. Това показва, че всеобхватните ни действия и ангажиментите ни спрямо страните ни партньори са се увенчали с успех и трябва да продължим в тази посока. Разбира се, броят на новопристигащите продължава да е висок. Трябва да продължим усилията си за намаляването му но броят им намаля с 25% през 2018 в сравнение с 2017. Само по Централно-Средиземноморския маршрут спадате е 50%. По данни на ВКБОН през 2018 либийската брегова охрана е спасила близо 50 000 мигранти в открито море. Европейският съюз значително е допринесъл за това. Нека във връзка с това опомена случилото се неодавна във връзка с Либия и Европейския доверителен фонд за Африка. От 2014 насам Съюзът е мобилизирал 338 милиона евро по проекти свързани с миграцията в Либия. 318 милиона са мобилизирани по извънредния доверителен фонд за Африка, а 20 милиона по линията на двустранна помощ. Една трета, 99 милиона, са били предоставени на либийската брегова охрана за обучителни мерки, включително и по правата на човека, както и за закупуването на оборудване за бреговата охрана в Триполи и за подпомагане на Координационния център на Либия за спасяване в открито море. По операция София бяха обучени 237 служители на бреговата охрана. ЕАСО пък гарантира обучение по въпроса на достъпа до производството за определяне на статут важен компонент от програмите по доверителния фонд са 134,7 милиона за услуги за подпомагане и закрила на блокирани мигранти. Предвидена е също така и помощ за доброволно завръщане по линия на Международната организация за миграция. 60 000 мигранти са се възползвали от тази програма през 2018. Над 90 000 е броят им през 2017. Европейският съюз подпомага също и евакуирането на търсещи убежище от Либия в рамките на механизма за евакуиране и транзит на ниво ВКБО. От началото на работата по този механизъм през 2017 от него са се възползвали до сега 2800 души. Имаше преговори с компетентните органи, в резултат от което ВКБОН с помощта на Европейския съюз успя да открие звено в Триполи. Това е първият център в Либия, в който се приемат мигранти, освободени от центровете за задържане, с цел презаселване. Въпреки всичко това, продължава да има редица предизвикателства по всички маршрути в Средиземноморието. Тези предизвикателства са много различни едно от друго. Заключенията на съвета от юни миналата година съдържат ясни насоки за приоритетни действия по всеки маршрут. Ще продължим да работим по прилагането на съществуващите вече политики по източния и централния средиземноморски маршрут. По източния средиземноморски маршрут броят на преминаващите от там лица продължава да е нисък, но се увеличи броят на незаконно пристигащите на гръцко-турската сухопътна граница. Това означава, че трябва да сме бдителни по този маршрут. Във връзка с това взаимодействието с Турция в рамките на декларацията Европейски съюз Турция е от основно значение. Работата ни с съседни страни от Средиземноморието бе допълнена и от ангажименти по отношение на други държави от Африка. През изминалите години бе установен диалог в рамките на процеса от Картум. Установени са също и двустранни планове за действие. Това е в основата на всеобхватното ни сътрудничество с партньорите ни от Африка. Тези ни действия са подкрепени с стабилно финансиране от Доверителния фонд на Съюза за Африка. По него бяха мобилизирани над 4 милиарда евро за действия по основните миграционни маршрути в Африка. Освен това са установени и нови инициативи за сътрудничество, по които се работи в момента. На 21 и 22 януари ще има среща на ниво министри Европейски съюз, Африкански съюз. Целта е да се подсилят връзките на регионално равнище и да се работи по нови предизвикателства. Госпожо председател, госпожи и господа, що се отнася до реформирането на европейското законодателство за убежището, Съюзът работи активно по досиетата по този въпрос в рамките на изминалите председателства. Имаше ползотворни преговори между съвета и парламент, в резултат от което бе постигнат значителен напредък по 5 от общо 7 предложения. Председателката, извинете, госпожо, колеги, моля, проявете уважение към ораторката. Съжалявам, колега, нямате думата в момента. Можете да продължите. Румънското председателство е готово да продължи тези усилия, за да се постигне напредък там, където това е възможно. По други важни законодателни досиета, като визовия кодекс, кодекса за шенгенските граници и регламентът за визите. Надяваме се да приключим триалозите с парламента преди изборите. Що се отнася до реформирането на европейската гранична и брегова охрана, и двамата са законодатели полагат усилия за очертаването на позиция която да им даде възможност да встъпят в междуинституционални преговори. Въпреки това продължава да има сериозни разногласия между държавите членки по някои основни въпроси, свързани с реформирането на убежището, най-вече дъблинските регламенти. Всички държави членки са наясно, че е важно да се постигне баланс между отговорността и солидарността. Въпреки това, до момента бе невъзможно да се намери компромис по конкретните елементи на този баланс. Изтъкваше се аргументът, че вменяването на по-голяма отговорност на държавите членки трябва да бъде компенсирано чрез установяването на предсказуема система, която да подпомогне държавите членки по външните граници. Постигането на правилния баланс се свежда не само до намирането на правилна формула за механизма за преразпределяне. Солидарността може да бъде изразена по различни начини. Положението е сложно, което става ясно от факта, че въпреки силното намаляване на броя на новопристигналите продължава да се подава висок брой молби за убежище в държави различни от държавите по външните граници. Това показва, че има вторични придвижвания в много голям мащаб. Трябва да работим по този проблем, ако искаме да се справим. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря ви. Колеги, моля проявете някакво уважение към изказващия се в момента. Мога да ви дам думата по-нататък и в момента аз съм на микрофона. Благодаря. Сега ще дам думата на комисара Врамаполос. Сложен е въпросът, За това ще се опитаме да проведем добри разисквания. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Имам чувството, че и друг път сме били тук и сме обсъждали този въпрос при подобни обстоятелства. Контекстът се промени и пристигането на нередовни мигранти спадна, но заедно с това някои нагласи, за съжаление, не се променят. За пореден път отново сме тук, най-напред искам да кажа, че изпитвам облегчение за това, че е намерено решение, така, щото всички а, мигранти а, на борда на кораб на НПО да слязат в Малта. Да, нека не се заблуждаваме обаче. 49 души, повтарям, 49 души прекараха на борда на кораб в продължение на няколко седмици в морето. Това не съответства на ценностите на Европейския съюз. Още по-позорно е това, че това се случи по време на коледа. Европейския съюз държи на човешките ценности и солидарността и всички ние сме твърдо решени да продължим да отстояваме тези ценности. Ако обаче човешките ценности и солидарността не бъдат устоявани, това не е Европа. Комисията няма да пести усилия да настоява за разпределение на мигрантите между държавите членки и слизането на брега да стане възможно. Аз самият ден и нощ бях в контакт с министри. Публично призовах всички държави членки да проявят повече солидарност. Това е послание, което ще спра да, няма да спра да повтарям, защото не можем да продължим а, да използваме живота на хората като разменна монета. Искам да изразя признание на, а, за Малта, една от най-малките държави членки, за проявената солидарност. А, възнамерявам да посетя страната. Също така бих искал да благодаря на всички държави членки, които се съгласиха да приемат държавите членки Германия, Люксембург, Холандия, Ирландия, Словения, Италия. Всички тези страни проявиха европейска солидарност по най-конкретния възможен начин. Но Европейския съюз не може да продължава да разчита на временни решения, когато става дума за слизане на мигранти от кораби. Аз бях в Италия и проведа конструктивни разговори с министър-председателя Конте и министърът на вътрешните работи Салвини и искаме да изградим истински европейски механизъм за солидарност, защото чрез европейски подход можем да се справим с това предизвикателство. Ситуацията днес а, говори достатъчно красноречиво за това. Броят на нередовно пристигащите днес са много далеч от а, а, бройките от преди 3 години с 80% по-малко от миналата година. Но политическата съпротива днес е още, изглежда по-силна. Призовавам ви, отворете очите си. Вече нямаме миграционна или беженска криза, макар че някои се опитват да я представят като такава. Ние държим да продължим да намаляваме броя на нередовната миграция. Трябва обаче да признаем, че някои мигранти и безженци ще продължат да пристигат въпреки че бройката днес е много по-малка. Това не е проблем, с който не можем да се справим. А, той ще стане неуправляем, ако страните действат самостоятелно. Тъкмо по тази причина имаме нужда от предсказуеми и устойчиви механизми. Изключително важно е Европа да изпълнява моралните си човешки задължения и заедно с това да разработи справедлива миграционна политика, отговаряща на изискванията на бъдещето. Това е обща цел на, на миграционната и беженска политика. Докато това стане, комисията е готова да работи с държавите членки за намиране на временни решения, с които да гарантираме солидарност с, с страните на предна линия, като не се допуска а, фактора привличане. Това решение а, ще се прилага, докато а, разпоредбите на новия дъблински регламент влязат в сила. Няма да се уморя да повтарям сега. Е времето да приключим с реформата на европейските правила за обежище. Сега е времето правителствата да поемат своята отговорност в съвета и да престанат да обвиняват Европейската комисия. Разчитам на продължаващата подкрепа на парламента и преди да приключа изказването си, благодаря на парламента за подкрепата му през последните 4 години. Благодарение на вашата подкрепа и ангажимент можем да кажем, че постигнахме резултати и можем да постигнем още повече резултати. За съжаление, обаче, времето е, ни притиска. Остават ни още 3 месеца, така че нека да свършим работата. Благодаря, господин комисар. Преди да дам думата на ораторите от името на политическите групи, няма да давам възможност за въпрос с синя карта. Времето е недостатъчно. Сега давам думата на господин Диас Демера от името на групата на Европейска народна партия. Госпожо председател, това е тема, която постоянно привлича общественото внимание, а, но запознахме се и чухме сега и за структивните ограничения в областта на инструментите, с които разполагаме общата процедура за обежище, например, има възможности за постигане на политическо съгласие. В пет от тези области институци... институциите обаче не се радват на достатъчно подкрепа. Предложенията, които се внасят тук, са представляват отделни нови инициативи, обежището в рамките на Евродак. Всичко това може да се постига тогава, когато има политическа воля и политическо съгласие между институциите и групите. Трябва обаче да продължаваме да работим по реформата на системата от Дъблин, защото две години след началото на тази инициатива държавите членки не успяха да, да се съгласят около решение, което да бъде приемливо и за парламента. Дневният ред, планът от 2015 година, трябва да се продължи работата по него, да се придвижат законодателните инициативи, да се укрепи бюджета на политиката. Необходимо е да покажем солидарност. Не е достатъчно единствено да работим по глобалния а, пакт. А, а, а, хора, които бягат от, от ужасите в страните си, от, от климатичните изменения, те не, не трябва да бъдат преследвани. Трябва, трябва да намерим солидарността в Европа, за да се изправим пред това предизвикателство е, и, и да избягваме краткосрочните решения и политики. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Файон от името на социалистите и демократите за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, политиката ни в областта на убежището <clears throat> води до нехуманно третиране на хора, бягащи от войни. Последното събитие доказателство за това е, че 40 души прекараха дни в открито море на борда на кораба Sea Watch. В продължение на две седмици този кораб бе в открито море. Нито една държава членка не пожела да го приеме, да спаси хората от бурите в открито море. Приветствам решението на държави, включително и моята държава членка Словения, да приемат тези бежанци. Подобни трагични събития показват, че ни е необходим общ подход към миграционната криза. Но кога ще установим такъв? Трябва да се реформира системата за предоставяне на убежище, като се надмогнат индивидуалните интереси на отделни държави членки. Тази система трябва да устои на изпитанието на времето. Съгласна съм с вас, господин комисар, че отговорността в момента трябва да понесе съветът. На колко други подобни трагични събития трябва да станем свидетели, за да започнем най-накрая работа. Трябва да сме верни на принципите си и да намерим общо решение. Благодаря за минута и половина от името на групата на ЕКАРЕ, госпожа Стивенс. Voorzitter, collega's, wij blijven in herhaling vallen. Благодаря. Искам да привлека вниманието ви върху коментарите на господин Верховстат, ръководител на групата на либералите. Когато говори за реформата на правилата за обежището, той обвини съвета за грешния му подход. Господин Верховстат иска европейски центрове в Африка, в които мигрантите да искат обежище. Тоест, разрешително да пристигнат в Европа. Това обаче ще доведе до допълнителни проблеми, защото в момента 60 милиона души бягат от страните си по цял свят. Така че ние не можем да приемем всички. Но ако Европейския парламент, точно като господин Верховстат, продължи със своя подход за отворени граници, много предложения за реформа ще се провелят чисто и просто защото в съвета няма воля. Парламентът внася някои идиотски предложения за въздушни мостове между Африка и Европа и след това колко очудващо държавите членки не приемат това предложение. Не можем да допуснем толкова голям брой мигранти в Европа. Трябва да охраняваме границите си. Държавите членки трябва да получават подкрепа в това начинание. Благодаря. От името на либералите и демократите, госпожа Викстрем за две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Преди година и половина този парламент с мнозинство от две трети прие прагматична реформа на регламента Дъблин. Много сложна и тежка работа и успяхме да обединим пет групи около един текст, който изтъква нуждата от един истински европейски компромис. Гласувахме за предложение, което да гарантира солидарност между държавите членки, където всяка държава членка ще играе позитивна роля в коригирането на, на пропуските на сегашната система. Подобрихме предложението на комисията, като внесохме, введохме незабавната регистрация и проверка на кандидатите постигане на разумен баланс, облегчаване на, на тежестта от някои държави членки и споделяне на отговорността сред всички. Нашия текст насърчаваше а, кандидатстващите, а, търсещите убежище, да, да си сътрудничат, да работят с а, компетентните органи. <clears throat> Това имаше за цел да във всички държави членки на Европейския съюз, онези, които се нуждаят от убежище, да получат именно, именно това, а онези, които не отговарят на критериите, да бъдат изпращани обратно. Ние си свършихме работата в парламента. Повечето държави членки също така. Те, а, е, все по, те се окопаха е, все по-дълбоко и по-дълбоко е, в инициативата. Но в крайна сметка никой обаче продължава да. А, никой не е в състояние да, да, а, да стигне до компромис. Обръщам се към комисар. А, Аврамополос. А, отворете си очите. В момента изпитваме най-низките бройки а, беженци и мигранти. Сега е момента заедно, заедно да доведем а, до край тази инициатива. Хората, които биват спасявани в морето, се налага да чакат седмици а, в а, отчаяние в а, морето. Всяк всеки неуспех а, на, на а, една държава членка, летвата пада все по-низко и по-низко. Вярвайте ми, а, госпожо председател, а, деня на страшния съд ще дойде и поколения наред ще ни сочат с пръсти, ще ни питат защо позволихте това. Никой не може да, да, да, да даде отговор на този въпрос, но а, ние сме създали системи във всяко ниво, освен на чисто човешко ниво. А, сега е момента, дойде времето да изпълним поетите ангажименти. Благодаря. От името на зелените, е, две минути, Мишел Амбер. Нощта беше тъмна. Страх ме беше, но трябваше да се кача на лодката. Видях голям брой хора, които стреляха навсякъде. Чувахме викове, крясъци, плачове. Смят... Страхувах се, че ще умра. Ето, това е разказ на още един мигрант, из... който е избягал. А, всеки ден до границите на Европа е, умират човешки същества, просто защото и са искали да е, напуснат ада повече от 18 000 след 2014 година. Европа не може да приеме цялата мизерия на света, но трябва да е, поеме своята отговорност по отношение на тези, които молят за помощ, още повече, че Европа носи част от отговорността за причините за миграцията. Вместо това Европейския съюз, който се представя за европейски шампион по правата на човека, не се колебае да се съюзява с потиснически режими като Судан или Елитрея или провалени страни като Либия. Днес с европейски пари се финансират страни на въоръжените банди преименувани на гранична охрана. Целта е ясна да се попречи на всяка цена да се внесе молба за обежище. Това обяви без недомъвки австрийския министр на вътрешните работи през юли. И не се заблуждавайте, той принадлежи към крайната десница, но неговите но неговата позиция всъщност се приема от държавните и правителствени ръководители както в ляво, така и дясно. Днес успеха на политиката на убежище се измерва с намаляването на пристигналите. Крепостта Европа е обида срещу ценностите на Европейския съюз. Тази поли... репресивна политика ни прави съучастници на кръвожадни режими, които потъпкат човешното, човешкото достоинство. Но не е ли твърде късно, като имаме предвид, че от Белгия до Италия, от Унгария до Франция някои правителства криминализират мигрантите, онези, които ги помагат от повече от една година, отхвърляйки политиката на индивидуализъм и а, е, упростените решения, парламента прие с огромно мнозинство е, позиция, която е радикално противоположна противоположна на популистите, имахме коража да преодолеем националния егоизъм и да се откажем от правата на Дъблин. Европа може и трябва да направи повече, тя, тя може да направи повече и ако не иска да се откаже от своите ценности, тя трябва да направи повече. Благодаря. Now... Благодаря. От името на Обединената левица госпожа Ернст. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за изказването. Но за какво иска да разговаря днес с нас съветът? За 40-те хиляди души, които са загинали по външните ни граници от 2000-та година насам или за 80-те хиляди, пристигнали тук от 2014 година насам. Искате да говорите с нас за хилядите деца, които са изчезнали по миграционните маршрути ли? Или за жените в либийските затвори? Иска ли съветът да говори с нас за всичко това? Този въпрос ме интересува. От година и половина вече възпрепятствате работата по прогресивни предложения, прияти от парламента с мнозинство от две трети. Става дума не само за дъблинската система, но и за директивата за приемането възпрепятствате една прогресивна политика в областта на обежището. Вие носите отговорността за смъртта на хиляди хора по външните ни границите. Срамувам се от това, което прави съветът. Нямате право вече да говорите за права на човека. The... Благодаря. От името на СПД за минута и половина госпожа Ферара. Благодаря, госпожо председател. След няколко години реформата на системата за обежище е погребана поради националния егоизъм. Държавите членки не могат да намерят съгласие по разпределяне на отговорността и солидарността. Всъщност това е предвидено в член 80 в договора. Според едно проучване на парламента, това и има въздействие не само върху основните права, но също така има економически разходи. Смята се, че те са 49 милиарда евро. Цифра, която включва и разходите за неефективност по отношение на процедурата за обежище и връщането, липсата на законни пътища за достъп, е в услуга и на трафикантите, защото те, всъщност те помагат на тези, които бягат от войната. Днес държавите членки е крайно време да преминат от думи към, дола, към дела и да спазят разпоредбите на договора и да проявяват солидарност, но и да сложат край на неоколониалистката политика, която продължава да води до обедняване на африканския континент. Използват се човешки и материални ресурси. Не мога да не се съглася с казаното от господин Конте, който който каза, че ако продължим да не предприемаме нищо, ще има опасност да доведем, да нарушим целостта на Европейския съюз. Благодаря, господин Дехрав от НСЕ. Благодаря, госпожо председател. Комисията и съвета си мислят, че благодарение на тях намаляват бройките на мигрантите, но трябва да подчертаем, че това е резултат от усилията на, на лидерите и средствата, които се плащат на, на, на Турция, а, за да съдържа а, мигрантите. И, и не се налага вече да се борим с неправителствените организации, които, а, които правят всичко възможно да се приемат а, тези мигранти и а, беженци. А, Споразумението с Турция обаче, както бе изтъкнато миналата седмица, се проваля. Съвета планира да, да разходва повече пари за корумпирани африкански държави. Уж да, уж да държат мигрантите. Границите трябва да бъдат затворени не само на Европейския съюз, а и на от държавите, от държавите членки. Така че като се пътуват като пътуват от или към Германия мигранти, да бъдат спирани. А, морския патрул а, на, на Европейския съюз не може да спре напускащите, напускащите африканските а, държави, африканския бряг. Не може да разчитаме само на онези държави членки, които имат патриотични правителства да защитават всички насочете средствата, господин комисар, към Унгария, Полша и Италия. Господин Ептидел, ще една минута, независим. Благодаря, госпожо председател. Държавите членки като и Испания, Гърция и Италия, там където мигрантите влизат първи, нямат капацитет да ги приемат за по-дълъг период. Това въжи най-вече за Гърция. Стотици хиляди незаконни мигранти са подали молба за убежище там. Тези хора живеят при особено тежки условия, най-вече в Гърция, което е позор за цивилизацията ни. Сега Европейският съюз се опитва да ни убеди, че решението е да се реформира системата за убежище, дъблинската система. Но тази реформа няма да се увенчае с успех и причината за това е проста. Като се има предвид какво се случи до сега, нито една държава членка няма да приложи тази реформа. Тя ще остане само на хартия защо? Защото коя е, ще е държавата, която ще е компетентна за разглеждането на молбите? Това ще е държавата, където мигрантите влизат първи. Най-вече Гърция ще бъде страната, където незаконните мигранти ще останат за винаги. Нека Европейският съюз сложи край на лицемерието и остави държавите членки да си охраняват границите. Благодаря. Изказвания от името на отделни депутати. Минута и половина за госпожа Возенберг в Риониди. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, Напълно наясно сме с а, това, че въпросът, който обсъждаме, е изключително важен за Европейския съюз. Взехме някои важни решения като парламент. Остава си обаче факта, че решението за Дъблин, което е много добро предложение, все още е блокирано в съвета. Има време до европейските избори, за да проявим солидарност и да покажем на къде трябва да се върви, защото задачата и проблемите са общи за всички държави членки. Ние работим неефективно по въпроса, което е в услуга единствено на популистите. Сега трябва да покажем, че демокрацията може да победи популизма в Европейския съюз. Аз съм от Гърция, познавате географията на страната, помните дем, драматичните събития от 2015 година. Те са овладени, но проблемите все още се, е, се запазват. Правителството изпитваше трудности, но ние сме първата страна, която прояви солидарност в действие. И това е което трябва да се прояви на предстоящите избори. Председателката, благодаря. Искам да ви уведомя, че поради недостатъчно време не, може, не мога да дам възможност за въпрос с синя карта. Госпожа Валенциано. Благодаря. Преди всичко искам да се обърна към романското председателство. това е последния възможност да, да изясните този е, проблем, с който се борим в Европейския съюз. Това е последната ви възможност. Много е разочароващо постоянно да трябва да се връщаме към тая тема. Парламента играе важна роля, но европейските граждани трябва да си дават сметка, че парламента си е свършил работата. Ние сме начертали пътна карта за решаването на хуманитарната а, криза в Средиземно море и Африка. Пред, предложили сме и изменения а, а, а, системата от Дъблин. А, Важно е и държавите членки да, да, да започнат да си вършат работата и гражданите на държавите членки трябва да си дават сметка за, за това. Европейския парламент си е свършил работата, комисията си е свършила работата. Единствено съвета спира, спира напредъка. Това е една човешка драма, в крайна сметка, която трябва да се, да се разреши. Е, защото изглежда за хората, че гледаме на нещата като технически, е, технически проблем, технически е, е въпрос. 49 души са заключени на кораба си в морето. Гражданите трябва да си дават сметка за това. Трябва, трябва да има ясност, да могат да се обръщат към правителствата си и, и да настояват за решения. Има 27 отделни е, националности в Европейския съюз, е, много политически партии. Ние стигнахме до съгласие, гласувахме. Ние сме си свършили нашата работа. Сега остава вие в съвета да си свършите вашата. Благодаря. А моля да, се, да спазвате времето, което ви е отделено. Госпожа Халахо, Халахо една минута. Благодаря, госпожо председател. След много години работа и разисквания все още не сме намерили решение на миграционната криза. Причината за това е, че подходът на комисията и парламента не бе реалистичен. Левицата и центристските сили изискват решения. Да, но европейците не искат лоши решения. Общата европейска система за убежище се основава на идеи като солидарност, управление и споделяне на тежеста. Онова, което искат повечето европейци е не просто да се управлява миграцията, а да се намали броят на мигрантите, защото миграцията в по-голям мащаб вреди на обществата ни. Намаляването на миграцията трябва да е в основата на всяко едно общо европейско решение. Това вече се осъзнава в много държави членки. Надявам се, че следващият Европейски парламент ще прояви волята да реализира онова, от което се нуждаят и което искат европейците. За две минути госпожа Интвелт. Yes, благодаря, госпожо председател. Какво бихме казали, ако 2000 души загинаха, опитвайки се да преодолеят стената на господин Трамп? За нас това би било грубо нарушение на правата на човека и заедно с това чуваме председателството, което казва, а ситуацията се промени броят на пристигащите намаля. Госпожо, председател, миналата година над 2000 души загинаха, опитвайки се да прекусят Средиземно море. Ние сме настроени критично към глуповата стена на господин Тръмп, но крепостта Европа е европейски еквивалент на тази стена. Е, съветът изгражда тази крепост, тази стена, а, просто при нас има Средиземно море. Като Тръмп и глупавата му стена, съветът използва крепостта Европа за популистски цели, за политически дебат и като Тръмп с глупавата му стена изразходвате милиарди за крепостта Европа и давате ги на отвратителни режими, вместо да приемете пакета, прият от мнозинството в парламента. Има още нещо, не само парламентът и комисията, местните власти, кметът на Гданск, който беше намушкан и почина от раните си. Той прие хиляди иммигранти в града си. Получете се от неговия пример, получете се от НПО-тата, от църквите, които настояват – за разумна, ефективна, хуманна политика. Тя е готова. Стига сте играли игрички и изразявам признание за комисария за личният му ангажимент и за неуморните милоусилия в полза на обща беженска политика. Имам една Малка една молба. Не дейте да внасяте нови изменения, като преработената директива за връщане, част от глупавите игри на съвета. Направете онва, което очакват европейските граждани. Приемете пакета за обежище. Да, можем да го направим. Германия показа, че това може да стане. Просто го направете. Thank you for one... Благодаря за една минута. Госпожа Ламбард. Благодаря, госпожо председател. Исках първо да кажа нещо за цифрите. 65 милиона се каза по-рано. Това са хората, които са изселени. Като казваме, е, че е, като говорим за нарастване в броя на беженците, е, трябва да си даваме сметка, че това е в резултат на конфликти, на преследване и, и все повече е, хора биват принудени да се местят поради климатичните изменения. А, искам да чуя от а, патриотите, е, които така се бият в гърдите, как ще решат а, е, проблемите с измененията на, на а, климата. Тревожиме броя на, на политиките в Европейския съюз. Промяната в политиката за развитие, където все повече се съсредоточаваме върху миграционната политика и а, контрола на миграцията, а не толкова на намаляване на бедността. Искам да, да призова съвета да постигне правия, правилния баланс, да се вгледа в нарушенията на правата на човека в Турция и в Либия. Прави ли достатъчно Европейския съюз по отношение на, на през заселването на изселените хора, иммигранти и да се съсредоточите също така в случаите, когато държавите членки не изпълняват политиката за убежището. Трябва да се вгледаме в това какво вършим ние и какво можем да подобрим в действията си. Благодаря. Госпожа Спинели, сега една минута. Винаги твърдим, че Европейският съюз се основава на правото, но това не е вярно. По отношение на миграцията ние не сме съюз. Нарушаваме европейското и международното законодателство. Единствените регламенти, за които настоява съветът, се отнасят до сигурността вменяват на други задълженията, свързани с убежището, а погребани са всички останали актове, основаващи се на солидарност. Мина година и половина и съветът все още не е излязъл с насрещни предложения за Дублин, Дъблин 4. Останалите досиета са блокирани вече от една година. И ето какъв е резултат. Спорове между държавите членки, криминализиране на спасяването и издирването сключване на споразумения между отделни държави членки, настаняване на мигрантите в либийски лагери, където се се смърт, господин председател. Съветът трябва да се намеси по отношение на това, което прави съвет. Господин Аврамополос е прав. Сега е настъпил моментът. Благодаря. Господин Гил, за две минути. Благодаря. Господин Ламбъртс е, цитира хора, които са се качили на лодки, за да напуснат е, ада. Ако господин Ламбъртс е тук, няма го вече. Но, господин Ламберт, това включва ли и онези мигранти, които се качват на лодки във Франция, за да а, прекусят а, Ламанша? Те от какво бягат? А, какъв е, кой е адът във Франция, от който бяга. Това не са беженци, това са мигранти. Проблемът е, че ние смесваме въпросите ние реформираме европейската политика за обежище и миграция, но докато не решим а, проблемите на миграционната политика, не можем да решим проблемите и на обежището. Имаме нужда от, а, въз, от възможността да вземем решение за това колко хора да пуснем в Европа, за да могат местните власти да осигурят достатъчно жилища, достатъчно работни места, училища, лекари, учители са тези хора. В момента а, няма никакви правила. Си страни, които отвориха границите си, като Германия, установиха, че не могат да се справят с. А, огромния приток и се опитват да принудят други страни да ги приемат, като Польша, Унгария, страни, които не ги искат, просто нямат инфраструктурата за тези хора. Така че, докато не успеем и всъщност правителството трябва да управлява, да поема контрол, докато не управляваме границите си, докато не решим колко души можем да приемем, трябва да. Тогава ще можем да направим така, че онези, които имат нужда от закрила, да бъдат прияти достойно и за да не обръщаме гръб на онези, които имат нужда от обежище. Нека да си оправим собствения дом, преди да се опитаме да подобрим нещата. Ние нищо не променяме, нищо не подобряваме, просто разместваме. Господин Бургетси, за една минута. Не бих говорил за крепостта Европа. Бих говорил за една силна Италия, за коража на министър Салвини, който успя да приложи популистската рецепта. Спря дебаркациите, спря трафикантите. Това е срамното всъщност, което допускаше до сега Европа. Комисар Аврамополос не ни напомни за 670-те мигранти, за чието преместване полага усилия Европа. Върнахте се от Рим без да дадете на италианското правителство изискваните от него гаранции. Много представители на Европейския съюз проявяват солидарност към комисара Врамополос, но нека преминем към конкретни действия за солидарност. Обърнете се към комисар Аврамополос. Кажете му колко от тези мигранти, които са в Италия, и за чието преместване работи Европа, сте готови да преместите. Италия понася последиците от погрешните политики до момента. Трябва да се сложи край на дебаркиранията, да се сложи край на трафика на хора. И след това можем да мислим за правилата. Colleagues, that is one of the reasons why the catch Председателката прекъсна оратора. Председателката, може би, колеги, няма да има възможност за спонтанни изказвания, защото не си спазвате времето за изказване. Давам думата за една минута на господин Уолф. Надявам се, че ще излезете с добър пример. Благодаря, госпожо заместник председател. Винаги се старая. Европейския съюз има политика, която привлича мигрантите, не ги спира, защото заради търговските а, защото търговските кораби са превърнати в таксиметрови услуги. Европейския съюз е съучастник в това човешко нещастие. Ако Европейския съюз настоява да се обработват всичките моби за убежище в страни извън Европейския съюз, това би могло да пререже трафика, да го спре незабавно. Европейския съюз насърчава търговията с роби в Северна Африка, насърчава да бъдат изпращани в Европейския съюз мигранти, за да работят на сила националните лидери е, трябва сега да, да бранят на нашите древни нации сами за себе си. В Унгария, в е, Италия Салвини, тези демократични а, лидери са а, поели контрол обратно в свои ръце от трафикантите <clears throat> на хора. Нации може да има само с, а, само с граници. Без граници и, и има само треска за, зла, за злато. Госпожа Гал, минута и половина. Ние не бива да допускаме хиляди мигранти да рискуват живота си и да поемат към нашия континент. Трябва да кажем ясно, Днес Трафикантите са онези, които решават кой влиза в Европа. И гражданското общество ги подпомага. Подпомага ги в продължение на стотици километри и улеснява пътя им след няколко, след 5 години африканското население ще се удвои и проблемът ще се запази десетилетия. Задължителното разпределение на мигрантите не е решение, не е решение и хуманитарната виза. На практика всички тези решения чисто и просто стимулират и насърчават младите африканци да тръгнат за Европа, защото знаят, че там ще получат обежище. Европа трябва да може да защитава своите морски и, в, и сухоземни граници. Това е което искат от нас гражданите в цяла Европа. Ние трябва да изнасяме помощ, а не да внасяме а, проблеми. Трябва да помагаме на населението в Африка. Госпожа Шлайн. Очаквах съвета да започне изказването си, като поиска извинения от 49-тимата души на борда на Sea-Watch, които бяха държани в залож, за заложници в продължение на дни. Но говорихте само за това колко е намалял миграционният поток. Но ако това е целта ви, какво ще направите на следващ етап? Ще започнете да стреляте директно по корабите ли? Срамно е, че нито Малта, нито Италия предоставиха сигурно пристанище на хората на борда на този кораб в продължение на дни, нарушавайки международното законодателство. Какво ще се случи по-нататък? Поехме задължение за 160 хиляди премествания, но с течение на годините бяха направени по-малко над 30 хиляди. В продължение на дни пък държахме в открито море 49 хиляди души. Необходима е структурна реформа, като реформата на Дъблин, за която гласувахме тук с мнозинство от две трети. По тази реформа всяка държава членка трябва да поеме своята отговорност възможност за приемането както и да установи дали искащите обежище имат съществени връзки с въпросните държави. Направете тази реформа. В противен случай ще трябва да обясните инерцията и егоизма си на държавите членки. Въпрос към господин Боргезио. Защо говорите за неизвършени премествания, въпреки че при положение, извинете, че гласувахте против това предложение, а по отношение на реформата на Дъблин се въздържахте при гласуването. Госпожа Fru talman! Det talas mycket om reformer i den här kammaren. Till exempel... Благодаря. благодарение на механизма за Дъблин можем да кажем, че системата не функционира. Ние говорим за солидарност, но ние, не, но ние не, не си даваме сметка какво означава тази дума. Солидарността трябва да бъде доброволна и Европейския съюз не бива да принуждава никоя страна да проявява солидарност, като и налага а, квоти в Европейския съюз възникнаха пукнатини. И той защото не разбрахме, че решенията в областта на обежището и миграцията трябва да бъдат устойчиви решения. Те не трябва да бъдат налагани. Политиката, която следваме, не трябва да се основава на политически коректното. Госпожо Валенсияно, казахте, че искате да се изкажете по процедурата. По коя точка от правилника? Е, нека да проявяваме уважение един към е, друг. Е, господин Моборгецио говори с половин минута повече и обиди а, наша колега. Да, госпожо, намесих се няколко пъти. Опитвам се да балансирам при в този емоционален дебат. Думата има господин Уртасун. Благодаря. Изпълнява международното право в областта на миграцията, но има две, е, два момента, които са особено тревожни – Съгласен съм с а, онези, които призоваха а, председателството а, за по-бърза реформа на, на Дъблин. Председателката, моля по-бавно. Знам, че нямаме време, но все пак по-бавно, моля. Нямаме и една минута за губене. Трябва да се придвижи реформата. Трябва да се криминализират някои практики. Не трябва да се допуска да се санкционира хуманитарната помощ на хората, които са в морето. Защо се задържа, например, кораба в Барселона? Целта трябва е да спасяваме човешки животи, а държавите членки не изпълняват своите ангажименти по международното право. Не може да се криминализира, да се криминализира хуманитарната помощ и да се обвиняват тези, които я предоставят. Благодаря. Господин Бенито Зилага, една минута. Госпожо председател, благодаря. Това, което а, вършим, а, няма как да бъде политика в областта миграцията и убежището. Това, което правите, е да затваряте а, граници екстернализирате и затваряте е, е, граници. Хората се давят в, е, в Средиземно море или биват изоставени в пустинята. Това са бедни мигранти. И а, действията ни са много жестоки. Преди няколко